на една нова програма, която ще започне в е, Бутан от 2012 година. Председателката благодаря на господин комисаря. С това приключваме разискванията. Гласуването по текста ще бъде утре в 12.30. Следващият доклад е на госпожа Цимер за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност. Докладчикът за 4 минути. Госпожи и господа, в призив във връзка с глада в Африканския рок формулирано от един писател от този регион. Става дума за това, че сред основните права, изброени в член 20 от Декларацията за правата на човека, е включено и правото на храна. Сомалия повече от 30 000 деца на възраст под 5 е, години е, умряха поради недохранване. И е, в световен мащаб цифрата надхвърля милиард. В Комисията за развитие се ръководихме най-вече от два принципа. Първо, дали Европейският съюз изпълнява всички свои задължения във връзка с осигуряването на храна, е, на чиста питейна вода, на енергия в световен мащаб и дали можем да е, развиваме нашите е, политически цели на основата на Лисабонския договор, дали изпълняваме договора. Като имаме предвид рамката, създадена от е, комисията за 2010 е, година, може да се каже, че комисията вече е, е формулирала редица приоритети, които се подкрепят и от нашата комисия по развитие, но други смятаме, че са все още недостатъчно развити. Смятаме, че би трябвало да се гарантира съгласуваността между всички свързани политики, включително и е, политиката е, в областта на търговията, сълскостопанската е, политика и продължава да бъде огромен недостатък в нашите политически мерки, в нашите действия е фактът, че ние все още не сме включили в нашата политическа агенда, в политическия дневен ред е, е, борбата е, за осигуряване на стабилна прехрана на населението в целия свят. Трябва да добавим, освен това, и климатичните промени, спекулациите на борсите, заграбването на земя, незаконното обогатяване именно с придобиването на земя, което се отразява на населението, особено в развиващите се страни и особено на жени и деца. Затова ние смятаме, че би трябвало е, по принцип и по отношение на политиката за прехрана да поставим е, правото на човека, правата на човека. Трябва е, същевременно да предвидим и съответните екологични стандарти, така че да можем да контролираме осигуряването на прехрана. Е, във връзка с е, бедността е, и с преодоляването на липсата на храна, на недохранването, би трябвало да преформулираме и някои от целите в селско-стопанската ни политика. Неконтролираното владеене на земя и закупуване на земя придобива невероятни размери, особено в Онканда. Повече от 20 двама, 22 000 души са били прогонени от земята, която са обработвали, земята, която е тяхна собственост и тази земя е била незаконно завладяна от други лица. Тоест, ние би трябвало да развиваме политиката за развитие и да предвиждаме съответните средства, но същевременно, за да не пропиляваме тези средства, които отпускаме под формата на финансова помощ, да предвидим и всичко останало, за което говоря. Това имам предвид, когато говоря за съгласуваност. Следващият оратор е колегата Антонеско. Освен, че pentru pacea și securitatea lumii. Освен, че това е все по-засилващ хуманитарен проблем, кризата с продоволствията на света представлява опасности за спекулиране, за измененията на климата, загуба на биоразнообразие, проблеми с почвата и така нататък. Приветствам това, че се предлага правото на храна да се нареди след основните права. Ние имаме нужда от координирани политики на ниво Европейски съюз, а също и политика за развитие, политиката, общата политика за търговия и за научни изследвания да предприемат съответни марки. Европейските страни и техните партньори трябва да въведат и прозрачни механизми за контрол с участие на гражданското общество, така че да бъдат гарантирани тези политики. Важен и пан подпредседа Европейской комисии, е колегиня, колего. Следващият оратор господин Кукан. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Продоволствената сигурност в развиващите се страни, най-вече в някои части на Африка, трябва да се разглежда като предизвикателство. Трябва да се изправим пред това предизвикателство, при това бързо. Милиони хора страдат от глад. Това не бива да се приема от Европейския съюз. Ако приемем този факт, то ще трябва да понесем и последиците от него, например по отношение на сигурността. Реакцията на международната общност за справяне с проблема бе ненавременна и недостатъчна. Европейският съюз трябва значително да укрепи своето сътрудничество в областта на преобразуването на помощта за този регион в помощ за развитие. Трябва да се предостави дългосрочна подкрепа за програми в областта на образованието, които да достигнат до всички нуждаещи се. Финансирането на програми в областта на образованието може да бъде ефективен инструмент за измъкване от задънената улица, в която се намираме в момента. Следващият оратор госпожа Флашикова Бенова. Госпожо председател, господин комисар, Продоволствената сигурност в развиващите се страни е въпрос на живот и смърт. Такова е положението в момента в източна Африка. Задължение на комисария и на Европейския съюз да подберат правилния метод за справяне с проблема, да подкрепят устойчивото производство на храни. Селското стопанство е в основата на развитието на селските райони и на развиващите се страни. Тези страни са прекалено зависими от външни ресурси и от вноса на нефт. Трябва да намалим тази зависимост, трябва да обърнем специално внимание на жените и техните нужди тъй като има много жени сред дребните селски стопани. Искам да ви обърна особено внимание на пазарите на храни, тъй като те оказват пагубно въздействие върху цените на храните. Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Мисля, че земеделието е основната политика, където трябва да работим и за развитието на страните и където има много противоречия. Ние не изхранваме света така, както би следвало и така, както са насочени нашите политики. Всъщност производството на храни трябва да се развива на местно ниво. Не трябва да се конкурираме за световните пазари, както правим ние с нашата сълскостопанска политика. Не трябва да насърчаваме конкуренцията. Трябва да помагаме на развиващите се страни да произвеждат сами за себе си. А в момента а, ние зависиме от внос на соя, 72%. Около 49 милиона, продукцията от 49 милиона хектара внасяме, но оставяме страните да гладуват. Трябва да намерим начин страните да се справят с вътрешни, с собствените си капацитет. Господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Дискусията за стратегическата рамка за оказване на помощ на развиващите се страни е голямо предизвикателство в рамките на нашата продоволствена е, политика и политика за продоволствена сигурност. Е, това се споменава изрично и от докладчика, който настоява за съгласуваност е, на различните видове политики във връзка с е, развитието на е, енергии, енергетиката, във връзка с прехраната, с селското стопанство и така нататък. Но преди всичко акцентът се поставя върху продоволствената сигурност, върху осигуряването на храна, върху е, селскостопанската политика, върху земевладеенето. В никакъв случай не бива да позволяваме дребните земеделски стопани да бъдат е, е, довеждани до несъстоятелност, до фалит, е, да се е, разрушава почвата, защото всичко това се отразява в крайна сметка и на продоволствената сигурност. Няма храна, няма продоволствена сигурност и няма качествена храна, ако не постигнем тази съгласуваност на различните видове политики. Благодаря ви, госпожо председател, казва следващият оратор. Е, днес обсъждаме е, проблема с е, продоволствената сигурност, с недостига на прехрана в развиващите се страни. От една страна ние провеждаме политика по отношение на развитието, това подчертава и докладчикът и е, на това място аз ще благодаря на нашата колежка, която е подготвила този доклад, но също времено настояваме за съгласуваност на политиките в различни области. Би трябвало при всички положения, както се подчертава в документите от 10 май тази година, да се намалят митата, данъците върху вноса на хранителни стоки. Господин Пашка, гладът се отразява пагубно на населението на развиващите се страни и сигурността на продоволствията, така както се очертава в доклада, е много важна тема, но много по-важно е да се даде земята в ръцете на местното население. Защото масовото изкупуване на земи от е, чужденци води до бедност, до миграция на местното население. Слаби и корумпирани правителства отнемат правото на своите собствени народи на изхранване. Затова трябва да наложим международни правила за използване на водата. Трябва да кажем ясно, че имаме морално право да наложим тази тема и да искаме дебат. Следващият оратор. Uh, Това е комисарът господин Шевкович. Благодаря на всички изказали се по тази толкова важна тема. Много се радвам, че госпожа Цимър приветства съобщението на Комисията за Европейската рамка за политики, подпомагащи развиващите се страни в е, проблемите за продоволствията. За че вие споделяте нашите приоритети в тази област. В момента се провежда дебат за бъдещето на европейските политики и земеделието и продоволствената сигурност са една от ключовите области, където Европейския съюз трябва да работи за развитие на политиките и то за екологосъобразно такова развитие. Комисията е напълно ангажирана с подкрепа на своите партньори в е, инвестиции за продоволствена сигурност, за подпомагане на развиващите се страни в тази насока. Усилията са много належащи, защото и предизвикателствата са много. Сега повече от всякога е ясно, че трябва да реагираме съвместно и да реагираме и на настоящата криза, и дългосрочно на проблема със сигурността на продоволствията. Защото това е и начина да, да решим този проблем по един устойчив начин и да подпомогнем най-уязвимите части от населението тази част от нашата политика по земеделие ще си остане приоритет а що се отнася до коментарите за финансовите спекулации и нестабилността на цените, мога да кажа, че комисията в момента проучва този въпрос. Във всички случаи ние трябва да работим за по-голяма прозрачност на пазара, за да могат те да функционират по-добре и също да работим в по-добър синхрон с нашите партньори. Наблюдаваме проблема с растящите цени на храните и планираме действия. Преразглеждат се два важни законодателни текста. Директивата за злоупотреба с доминиращо пазарно положение и още един регламент – като ще се приемат мерки за засилване на прозрачността и контрола на финансовите пазари, включително и на финансови деривати. Нашата помощ в това отношение трябва да бъде възможно най-ефективна. Ние сме подписали вече споразумение за сътрудничество с трите агенции, които са базирани в Рим, международни агенции. Също подчертаваме, че правото на земя не бива да бъде застрашено от изкупуването на земя в големи мащаби. Призоваваме правителствата да предприемат приоритетни мерки в това отношение – и съответно се включваме в разработването на международни насоки. Устойчивото рибарство и аквакултури също имат отношение към борбата с глада и недохранването. Това ще бъде един от нашите основни приоритети в сътрудничеството ни с развиващи се страни. знам, че и парламентът организира едно изслушване за сигурността на продоволствията. Председателката, приключваме дебата. Утре 12.30 гласуваме. Сега е по следващия тема от дневния ред, системата на европейски училища, господин Кавада, 4 минути.